бележки относно директните плащания за 2005 година и ставката на корекция. Господин Сикерски, докладчика, има думата. Пани Пшовичонци, Пани Комисажу. Господин председателю, господин комисар, госпожи и господа. Днес обсъждаме приемането на позиция във връзка с ставката за корекции за календарната година 2015, така наречената година на финал... фискалната дисциплина, предвидена в резолюцията от 2013 година в контекста на реформата на общата селско-стопанска политика. Целта е да бъде създаден кризисен резерв, който да отпуска средства за инфраструктурата на земеделието при тежки кризи, които могат да се отразят върху структурата на земеделското производство или разпространението на земеделски продукти. За годините 2014-2020 година общата сума е в размер на 2,8 милиарда евро, т.е. около 400 милиона годишно. Прилагането на финансовата дисциплина по отношение на плащанията през годината 2015 година е мярка, която ще подготви бюджета на Европейския съюз за следващите години, 2016 например, като вече има значителни спестявания в тази връзка. След първоначалните прогнози на преките плащания и на разходите, по различните видове земеделски пазари, комисията приема, че ще бъде достатъчно преките плащания да бъдат коригирани с по-малко от 1,4 на 100. Трябва да се подчертае, че това намаление – трябва да въжи само за земеделски производители, които са получили преки плащания за годината в размер над 2000 евро. Тъй като България, Румъния и Хърватия все още не са достигнали пълния размер на плащанията, мерките по финансовата дисциплина не се прилагат за тях. В съответствие с съответния регламент, е, ставката за корекции трябва да бъде прията до 30 юни по процедурата за съвместно приемане от страна на съвета и на парламента. Затова незабавно след внасенето на предложението от страна на комисията и представенето му на вниманието на Комисията по земеделие, ние решихме да използваме упростения ред за приемане на акта, съобразно член 50. Като председател на комисията аз съм изготвил в тази връзка доклад без изменение. Е, той бе прият така, без изменение от комисията по земеделие. Нямаше изменения и преди тази пленарна сесия нищо не бе внесено като изменение. Надявам се, че утре ще се умеем да гласуваме за приемане на проекта на комисията, като до тогава пак няма да постъпят изменения. Има и ясна декларация от страна на съвета в писмена форма. Те са се ангажирали да приемат проекта на комисията без изменение. Това означава, че ние ще постигнем съгласие на първо четене срока, предписан от регламента. Последните сътресения на замеделските пазари в Европейския съюз, които бяха причинени от премахването на системата за млечните квоти и от руското ембарко, показват колко важно е да има такъв кризисен резерв. Трябва, разбира се, да се вземат предвид и ограниченията на интервенционния механизъм, които ограничения бяха въведени с последната реформа на ОСП. Не бива да забравяме и все по-силното отражение на външни фактори. Например, е, глобалната търговия и нейното отражение върху европейското земеделие. Мисля, че не трябва да убеждавам никого в тази зала, че замеделието е извънредно чувствителен сектор. Силно е зависимо от климата, от цените на световния пазар, от спекулации като се имат предвид миналогодишните спорове за бюджета в областта на земеделието, смятаме, че наш приоритет трябва да остане преодоляването на последиците от кризата. В резерва ще бъдат включени средства специално предвидени за земеделската политика. всъщност част от плащанията на земеделците е, се отделя за този резерв. Ако той не бъде използван, средствата ще бъдат върнати на земеделците. Общо взето, това е резерв създаден от и за земеделците. Благодаря. Е, Благодаря, господин докладчик. Давам думата на господин комисаря Хоган. Е, Благодаря, господин председател. Краткото ми изказване е е следното. Както всички знаете и както беше договорено в реформата ОСП, необходима е финансова дисциплина за преките плащания. Сегашното предложение с 1,3 9,3% трябва да се спази. Много се радвам, че Европейския парламент ще подкрепи това предложението и аз се надявам, че на тази основа ще приема предложението своевременно през юни, което много добре беше подчертано от докладчика. Господин Вернер има думата. И сега давам думата на колегите, които са се записали. Започвам с господин Мишел Дантен. Две минути. Госпожа Данчила, минута и половина. Благодаря, господин председател. Изхождайки от идеята, че всички граждани на Европейския съюз трябва да се ползват от защита при големи кризи, които могат да се дължат на различни ситуации или фактори и могат да се отразят върху производството или разпространението на земеделски продукти на европейско ниво, Европейската комисия и тази година ни прави предложение в коригиране на всички преки плащания за всички земеделци. Съответната ставка е 1,39 на 100, като е, тя ще се отнася за онези земеделци, които получават преки помощи повече от 2000 евро за годината. Е, резервата ще възлезе на 441 милиона евро годишно. Е, предишната година Стоеността беше малко по-ниска, около 370 милиона евро. Целта на средствата е да бъдат използвани в случай на криза. Комисията ни прави предложение за нова ставка на корекции е, през декември, след оценка, която ще бъде извършена през ноември. Е, ние трябва да приемем предложенията на комисията до края на юни. А ако това не стане, е, комисията ще трябва наново да извършва е, прогнозните си изчисления. Смятам, че ние трябва да спазваме определените ни срокове. Благодаря. Давам думата на господин Кузнюк. Комисарzu, zabierając głos w imieniu frakcji EKR w благодаря. Аз ще говоря от е, името на ЕКАРЕ относно позицията на парламента във връзка с корекцията на директните плащания за календарната 2015 година. Нашата политическа група подкрепя решението, изработено от парламента и ще гласува за е, въвеждането на коригираща ставка за кризисни ситуации, кризисни ситуации и предвидената сума от близо 4 милиарда евро означава, че наистина ще има някаква сума, която да се ползва за кризисни ситуации в селското стопанство. Тази сума ще бъде е, отпускана на селските стопани, които са заявили и не са получили преки плащания повече от 2000 евро. Тази коригираща ставка означава, че в някои страни членки на Европейския съюз директните плащания ще бъдат, ще бъдат намалени но все пак коригираща ставка е необходима предвид нестабилната ситуация, особено като се има предвид положението в Русия, което влушава положението в селското стопанство в Европа. Затова е необходимо производителите да бъдат подкрепени. Друг риск е вноса от трети страни. Надяваме се, че през 2016 година ще подкрепим селските стопани. Благодаря. Госпожа Мюлер има думата за две минути. Господин председател, господин комисар, общата сулско стопанска политика през последните години се разви все повече повече в посока към свободните пазари. Развързването на пареките плащания е още една стъпка в посока е, към а, поставянето на селскостопанските предприятия на бизнес основа. Това е свързано с големи предизвикателства и рисковете за фермерските семейства. Особено големи рисковете са за, са, за семейните предприятия, защото те не са места, на които само се произвежда селскостопанска продукция. Това са фирми, които осигуряват хиляди работни места в селските региони и опазват културния ландшафт, е, социалната структура в селата би могла да бъде запазена единствено, ако тези предприятия работи. Казвайки това, имам предвид доброволната пожарна и многобройните сдружения на селените. Това а, са все е, явления, също така и продуктите, които съществуват благодарение на това, че работят семейните фирми. Тези продукти няма да съществуват, ако сълскостопанските предприятия работят на чисто пазарен принцип. Въвеждането на коригираща ставка и резерва, нещо, което, пре... което приветстваме до този момент този резерв също съществуваше, но с един прак до 5000 евро. Този прак сега трябва да бъде намален. За нас, фермерите, трябва да бъде ясно по какъв начин могат да бъдат получени тези средства и за какво можем да ги използвам. Настоящата ситуация, следствие на ембаргото срещу Русия, показва, че политическите решения могат да създадат огромен натиск върху пазара. тук трябва да се използват средства не само от фермерите, но и средства от европейския бюджет. Колегата Дантан престигна, така че той сега има думата. Моля да ме извините, но имахме доста хора проблеми с, с, на летището в Страсбург. Нямаше коли. Госп господин председател. По този, с този доклад ние се сблъскваме с, с ограниченията на а, общата селскостопанска политика и мисля, че както беше казано от, вече от прежде говорищите, да разгледаме проблема с руското ембарго а, и какво, как може да се отрази това. Имахме вече възможност да го кажем работим в Комисията по земеделието? Нормално ли е, че кризата в дипломатическите отношения се отразява на селскостопанските граждани. А, не вие сте а, е, фактора, но става дума за солидарност е, на част от е, комисарите и ние искаме, господин, председа... господин комисар, да ви помолим да бъдете, да бъдете нашия говорител. А сега давам думата на госпожа Сента за минута и половина. Благодаря, господин председател. Съгласни сме, че трябва да съществува фонд за случай на криза. Но трябва също да определим ясни критерии, за да знаем, що е то криза. Сегашната обща селскостопанска политика непрекъснато произвежда кризи в производствените отрасли на много държави и членки. Млекопроизводството в момента е дълбоко затънало. Франчеза. Бе ми казано, че няма превод на френски язик, обявява председателят. Сега вече проблемът е отстранен. Моля, продължа. Може би да започна от начало или да продължа. Какво да направя, господин председател? Си? Си. Да, е отговорът на председателя. Съгласни сме че се нуждаем от фонд за случаи на криза. Но смятаме, че трябва да бъдат определени ясни критерии, за да се преценява, що е то криза. Сегашната ОСП предизвиква кризи непрекъснато в различни производствени отрасли. Така както говорим в много държави членки и техните региони, включително Галисия, откъдето съм аз, млекопроизводството е на минимални равнища цените са далеч под е, изкупната цена. Затова, т.е. под производствената цена. Затова смятам, че е, трябва да се оказва финансова подкрепа и то незабавно. И трябва да започне поли... осъществяването на политика за млекопроизводството, която да предотвратява подобни ситуации в бъдеще. Ако кризата се дължи на е, политически грешки, редно е да привлечем финансиране от е, други средства, а този фонд да се използва само един, единствено за земеделците у нези, които живеят и работят на село. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, искам да приветствам тук една група от е, Бургундия, от Франция, които които а, са тук при нас. Господин председател, господин комисар, Европейския съюз води самоубийствена политика в сферата на селско-испанската политика. Господин Шулц говори за а, ембаргото срещу Русия. Това е политика. А, и а, селските стопани са два пъти жертва. А, те работят за Франция. Това означава 1 милиард долара загуби за финансиране на този фон за помощ, който говорите. И сега е ясно. Ние настояваме за конкретни резултати за да може да се премахнат сан, санкциите, за да може да се даде глътка въздух на селските стопани. Госпожа Еранц. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя нашия докладчик за свършената от него работа. Искам да поздравя също така и комисара от Европейската комисия за предложението, което направи. За това, че той предвиди по-голям резерв в рамките на общата селско-стопанска политика. Този резерв означава, че ще имаме средства, с които да реагираме при пазарни кризи. Това са допълнителни средства за европейските производители за балансиране на непредвидени ситуации. Мисля, че с тези средства ще може да се направи много, тъй като е добре тези средства да не идват от проекти, които са извън областта на селското стопанство. Тези средства са предвидени за кризи, които са възникнали извън а, сектора. А, Кризата с Русия е една такава а, криза, възникнала през 2014 година. А, тя постави нашите сълскостопански производители в затруднено положение, без те да са виновни. Политическата ситуация се разви без участието на фермерите. Искам да попитам комисията какво ще правим с резерва, ако ембаргото срещу Русия бъде удължено и след лятото на 2015 година? Какво ще направим, за да може от страна на Европа да има бърза реакция, ако се появи проблем на селско-стопанския пазар? Мисля, че трябва доста по-ефективно да администрираме средствата. Господин Бранан, за една минута. Е, Благодаря, господин председател. Ежегодното упражнение за изграждане на резерв за кризи в земеделския сектор цели защита на земеделците при природни бедствия и летливост на цените. Резервът за кризи трябва да е предпазна мрежа, която да пази земеделците от непредвидени обстоятелства. Този резерв се финансира от частта за преки плащания в съответната година. Това е справедлива схема, която е съобразена с бюджета на Европейския съюз. Държавите членки не трябва да стимулират прекалено големи допълнителни разходи. Резервният фонд трябва да се изразходва с оглед и на риска и да се е, мисли за решение на бъдещите проблеми. Вместо да се съсредоточаваме върху подпомагане на доходите, трябва по-скоро да обърнем внимание на пагубните последици на болестите, търговското ембарго и природните бедствия. Е, това е резерв е, оглед нуждите на сектора и той трябва внимателно, предпазливо и разумно да бъде изразходван. Чековски, пентру... Благодаря. Давам думата на господин Войчеховски за минута и половина. Благодаря, господин председател. Това е една голяма европейска ценност. Имам предвид солидарността. Един за всички и всички за един. И в името на този принцип ние наложихме санкции на Русия, на търговията с Русия, защото това искаше европейската сигурност, за да се защити мира обратното на принципа на солидарност не работеше, защото всички е, селени трябваше да поемат е, отрицателните въздействия. Един милион тона в Полша, които обикновенно се, търгу... се изпращаха в Русия, бяха блокирани. Фермерите в е, Франция и в Германия претърпяха големи загуби загуби. Тук говорим за няколко милиарда евро, а помощта, която ще получат селските стопани е няколко стоти милиона, които не непременно разумно се разпределят. Добре беше, че имахме този фонд, който първоначално не се използваше добре в началото. И ние се питахме защо имаме този фонд, а той не се използва разумно в началото на ембаргото. Благодаря, господин Господин Яковчич има думата. Благодаря, господин председател ние силно подкрепяме създаването на такъв кризисен фонд, защото аз съм дълбоко убеден, че е необходимо да имаме такъв фонд за нашите селски стопани. Това не е свързано непременно само с ситуацията с Русия, която би трябвало да ни насърчи да имаме а, кризисен фонд, но трябва фермерите да настояват за такъв фонд, защото те са изправени пред тежки предизвикателства. Уважаеми колеги, господин докладчик, господин комисар, мисля, че това ще бъде добра идея. Този фонд ще даде допълнителна сигурност, ще можем да покажем солидарност в Европа и това е един от основните стълбове на Европейския съюз. Когато говорим за това, че Харватия, държавата от която аз идвам, няма да бъде включена в тази програма, но ще участва напълно в 2022 2022 година, ние ще се окажем в ситуация, която ще бъде вредна за нашите селски стопани, както и за селските стопани от България и Румъния, които ще участват още от следващата година, докато Харватия ще включи в 2022 година. Много е важно да се подчертае, че тези селски стопани ще имат право да получат средства от този кризисен фонд, защото те също са пострадали от руските санкции и от руското ембарго, например експорта на мандарини. И искам да апелирам да се включат всички фермери от всички страни. Благодаря. Господин Флаг, на една минута. Perfect. Благодаря. Мисля, че е малко тъжно, че Европейския съюз е решил да стане е, световен е, полицай и да следи европейските фермери. Мисля, че механизма не работи. Мисля, че трябва да направим нещо. Просто да направим е, нещо, е, защото риландските фермери претърпяха огромни е, загуби. Е, трябва да направим така, че да защитим фермерите при истински, е, истинска е, защита. 80% е, от средствата за ОСП са резервирани, така да се каже, за най-богатите стра, страни. И този фонд за кризисни ситуации няма да им помогне. Господин Даниел Буда има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин докладчик, драги колеги колеги, преките плащания са необходим механизъм е, за една устойчива е, земеделска политика. Затова приветствам проекта на комисията и усилията на комисаря е, за по-голяма защита на земеделския сектор. Само от преките плащания ще се изчислява тази е, ставка от 1,4 на 100, без обаче да се отчита никакъв релеватен момент. Е, след като изтече е, периодът на плащанията, тогава ще се извърши изчислението. Аз смятам, че европейските институции би трябвало да отчетат неравновесието, което се поражда от различния размер на преките плащания в различните държави членки. Не е коректно 700 евро, които получават фермерите в някои държави членки, да се изравняват с далеч по-малката сума, която получават румънските производители. Трябва да се вземе предвид размерът на плащането във всеки регион. Комисията трябва също така да се стреми да осигури равновесие между производствените резултати на производителите и е, осигуряването на достъпни и ефтини продукти за всички европейски граждани. Ние имаме нужда от Русия. Нямахме възможност да абсорбираме цялата продукция, която се освободи вследствие на руското ембарго и за това трябва да намерим устойчиви решения в случай на кризи. Благодаря, господин Денано. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Този въпрос трябва изглежда разумен с оглед на това, с което раз разполагаме. Проблема не е в дефиницията, а в маршовете на кредите, кредитите. И аз мисля, че бюджета за 2016 година ние трябва първо да използваме първо маржовете в бюджетен ред 2 и както вече беше казано няколко пъти, кризата в селскостопанския сектор ще се задълбочи най-вероятно, като се има предвид отношението на Русия към украинската криза. Вижте какво стана на срещата на върха в Минск. Ситуацията може да стане бързо критична в сферата на плодовете и зеленчуците е, и е, това, което беше направено с квотите във Франция и в други държави. Благодаря. Господин Ашвард има думата една минута. Uh, Господин е, председател, аз разбирам е, какви са намеранията на резервния фонд, е, но ние не можем да подкрепим създаването на такъв фонд, защото има по-добър начин за набирането на средства. Аз нямам проблем с директните плащания, но аз искам да говоря за въздействието върху фермерите в моята държава. В нея има повече големи ферми, отколкото в останата част на Европа и те ще понесат по-голяма тежест, отколкото средностатистически фермер. Али, un Благодаря. Една минута, господин Али. Благодаря, господин председател. Изпълнението на изискванията на регламента по финансовото управление и мониторинг е, е свързано с много полезни е, правила за преките плащания. Е, това ще бъде много важно начинание при изготвянето на бюджета през 2016 година. При големи кризи, които засягат земеделското производство или разпространение, е резервът, който предлага комисията за 2000 2016 година възлиза на 441,6 милиона евро. Ставката, която ни се предлага, е основана на презумпцията, че три държави членки няма да участват в схемата и ще се събират средства само от фермерите, получили преки плащания на стоеността 2000 евро би трябвало максимално да се опростят формулярите, които ще попълват дребните земеделци. Що се отнася до прякото, до правилното изпълнение на правилата, ние подкрепяме предложенията на комисията. Госпожа Торас, една минута. Благодаря, господин председател малките е, земеделски стопани са в криза от години в Астурия. Е, хората са задължени, са принудени да пред подлагат млякото, което произвеждат на цена 32 цента на литър. Не може да се използва само един пръст, за да се защитиш от слънцето. Трябва да имаме нещо, което наистина ще се отрази на производствените цени. Хората искат да живеят досто... достойно. Необходимо е да им се помогне в момент на криза. Трябва да има защита, да се защити защити общото благо, онези, които работят, не работят в интереса на големите корпорации. Ние трябва да направим нещо, за да поправим грешките, които бяха направени в миналото и да подкрепим а, а, хората. Госпожа Шраер, две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да отбележа, че изцяло подкрепям предложението на докладчика, тъй като ембаргото срещу Русия силно засегна пазара на сълско-стопанска продукция в Европа оборота на сълскостопанска продукция в Холандия спадна тази година с 30%. Много тежко е за фермерските семейства да оцеляват. Най-големите помощи отиват за млекопреработвателна промишленост, за производство на плодове и зеленчуци, но отглеждането на свине в Холандия също беше засегнато. С това искам да кажа, че трябва да бъдат подпомогнати всички браншове. А, искам да кажа също, че средствата от резервния фонд трябва да бъдат използвани най-вече за малките и за най-малките а, и то да бъдат използвани в пълен размер, за да не отидат те в крайна сметка отново към зърнопроизводителите или млекопроизводителите. А, не знам защо Деня би трябвало деня да се отложи от юли за август, за да се направи проверка и на това с какво разполагат националните бюджети и да се направи по-добро разпределение, защото сезона няма да е приключил и ще може следва да се насочат и към производство на домати, например. Знам, че искам Европа с по-малко правила и разпоредби, но ми се иска да, да кажа нашите производители, че правила за тях има, особено в кризисни ситуации. Благодаря. Следващия оратор. Драж колеги, благодаря, господин председател. Господин комисар, драги колеги, очевидно ние имаме нужда от подобен инструмент за хипотези на криза, за да използваме средствата в полза на земеделците. Същевременно трябва да имаме предвид следното. Важно е тези пари да се използват правилна насока, т.е. да стигат до земеделците, които имат потребност от тях. За съжаление, никой не може да предвиди кога ще започне една криза, например такава като руското ембарго. Аз обаче е, твърдо вярвам в ролята на комисаря Хоган е, и в това, че за бенефициерите на тези плащания ще бъдат определени ясни правила. Не бива да се забравя, че е, говорим за онези, които ще извършват вноски в резервния фонд. И както казаха колегите, не бива да забравяме, че практически не ни е възможно и не е недопустимо да е, поставяме е, земеделците в условията на съревнование помежду им от гледна точка на размера на помощите, които ще получават. Благодаря, господин Дорман. Благодаря, господин председател. Е, Замеделието е засегнато във всички държави. Ние трябва да обединим силите си, за да осигурим интересите на селско-стопанските е, производители. 2016 година ще бъде потенциално а, е, тежка година за селските стопани поради руското ембарго. Това ще доведе до много загубени работни места и ние трябва да помогнем а, на, на земеделските стопани, тъй като те плащат много висока цена за тази криза. Не е ясно колко време ще продължава това ембарго. Съществува политически спор между Европейския съюз и Русия и селските стопани плащат цената. Трябва да намерим нови пазари. Русия беше много важна, много важен пазар. Много е важно да се намери альтернативен пазар за датското свинско месо. Следващия оратор, господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Е, тук не става дума да имаме резерва за кризисни ситуации. Става дума за това, че ОСП непрекъснато води до кризи. Последната реформа също доведе до несправедливо разпределение на средствата от ОСП между производителите. Тук става дума за милиони малки предприятия, които много добре знаят за какво говоря. Няма средства, с които да се подпомага производството, фирмите се тласка до ръба на оцеляването. Много фирми-производителки зависят от директните плащания, а ние продължаваме да е, изказваме лозунги. Да, това може да се нарече с думата конкурентоспособност, но малките, особено най-малките фермери в Португалия се борят за своето оцеляване, оцеляването на техните е, фирми. Настояваме е, тази премия от 500 евро да не отидат за тях. Госпожа Рибейро. Благодаря, господин председател. Прилагането на финансовата дисциплина цели да се създаде резервен фонд, който да може да бъде използван в случай на криза. Приветствам реакцията на комисията Доста бяха разискванията. Някои твърдяха, че е, комисията трябва да е, е, реинвестира средствата, които не са използвани в земеделския сектор. Ние смятаме, че ако има излишък, той трябва да се използва, за да не се намаляват повече преките плащания през следващите години. Господин комисар, извънредните мерки, изис... т.е. извънредните мерки се налагат поради наличието на извънредни обстоятелства. Ние е, предвиждаме такъв резервен фонд за тези фермери, чието доходи са поставени на изпитание. Стои въпросът за отпадането на млечните квоти – някои региони са в особено тежко положение, особено тези, които наричаме периферни. Руското ембарго е политическо и економическо решение, но то засегна преди всичко европейския земеделец. Длъжни сме да смъкчим ефекта на този удар. И предлагам част от е, средствата в е, този механизъм да бъдат насочени е, към обсерваторията, която да следи положението в млекопроизводството. Доста сериозна е кризата там и сме длъжни да предприемем мерки за нея. Необходимо е да се предвидят и изключения – от правилата, за да може по-добре да нагаждаме този механизъм към условията на пазарите. Господин Фрозолика има думата. Господин председател, уважаеми господин комисар, бих желал да изразя положително първото си гласуване за определенето на ставка за коригиране. Това ще даде възможност резерв, да, да имаме резерва, допълнителна подкрепа за селско-стопанския сектор при големи кризи, които засягат селско-стопанското производство или разпределение. Като се прилага всяка година намаляването на преките плащания, дори да се надявам, че няма да са нужни кризисни резерви, ако това се случи, това ще бъде много важно средство за селско-стопански сектор на Европа, от който всички се възползваме. И аз подкрепям също така условията които трябва да се наложат и те трябва да бъдат много ясни за бенефициентите. Благодаря, господин Долтън. Има думата. Благодаря, господин председател. Аз не подкрепих създаването на криза резерв в рамките на ОСП. Това ще представлява а, още едно пренасачване на пари от някои страни към други, от определени фермери към а, други. Трябва да а, спрем да поддържаме кризата по този начин. Прагът от 2000 евро означава, че няма да участват всички страни членки, три страни членки, няма да участват а, изобщо. А, след като ще имаме кризисен резерв, въпреки че според мен не трябва да имаме такъв, до него доста трябва да имат всички е, фермери. Е, за момента нещата са диспропорционални. Британските фермери няма да могат да се възползват. Госпожа Къстингер за две минути. Уважаеми господин комисар, аз е, виждам нещата малко по-различно от господин е, Долтън. Аз мятам, че кризата с Русия не беше причинена от сълскостопанските производители и ние трябва да им помогне. Случай с руското ембарго показа колко важен е този резерв. Благодарение на тази специална мярка пазара на плодове и зеленчуци в Европа беше съхранен Австрия отделя много средства за износ в трети страни, за да може да се подпомогне местния пазар и фермерите. Все пак обаче трябва да подобрим някои неща, примерно комуникацията, когато се взимат спешни мерки. Освен това, ни е необходима малка бюрокрация и бързи процедури, за да не натоварим нашите производители с още повече проблеми. За това ще помоля комисията да направи всеобхватна оценка на специалните мерки. Не трябва да спираме да работим върху инструментите за справяне с, криза, с кризата и да мислим нови. Искам и аз като колегата Рибейро да обърна внимание върху млечния сектор. Тази година бяха отменени млечните квоти това изправя нашите фермери, работещи в планински условия в отличаени региони, пред големи предизвикателства. Уважаеми господин комисар, искам да ви помоля да направите всичко, което е по силите, за да може тези мерки и тези приходи да бъдат насочени към заздравяване позициите на фермерите в млечния сектор. Господин Декастро. Президенте, комисарио, оноревали колеги. Господин комисар, господин председател, колеги, регламентът, който ще гласуваме утре, е свързан с финансовата дисциплина. Има математически изчисления от страна на комисията за изграждане на бюджетния резерв за 2016 година. Тук се предвижда намаляване на преките плащания през 2015 година с цел създаване на резерва, ни, нашата група ще гласува за. Ние сме, про... Ние сме и за това да има разискване по ускорен и упростен ред, но в момента имаме шанса да е, обвържем е, това начинание с е, бюджетните перспективи за периода 2014-2020 година. Е, трябва да не забравяме, че кризите са все по-чести. Е, един пример за това само е руското ембарго като все по-несигурен става и пазарът, все по-несигурни стават цените на земеделските е, продукти. Не би трябвало земеделците така да плащат е, за тези промени. Ако погледнем дългосрочно, би трябвало да преосмислим механизмите за управление на кризите. Нуждаем се от по-стабилни инструменти, които да изградят предпазна мрежа за нашите земеделци и да им позволят да се конкурират на глобалния пазар безстрашно. Най-сетне, ние подчертаваме, че финансовата дисциплина трябва да въжи само за онези, фермери, които е, получават над 5000 евро. Това е нашата позиция. За съжаление, в окончателното споразумение този прак бе фиксиран на 2000 евро. Нашата група все още е на мнение, че по-висок прак би бил по-справедлив. Той не би ощетявал подребните земеделци и така биха плащали само онези, е, за е, които самото плащане за резерва би било твърде, твърде минимално. Благодаря. Господин Мариас има думата. Благодаря, господин председател. Ние е, на, събрахме, натрупахме голям държавен дълг и идеята за резерв, е, който да ни помогне да се справим с финансовата криза, е много трудно за селските стопани в Гърция, които са загубили хиляди, стотици хиляди и милиони евро заради руското ембарго финансовите условия в Гърция се нуждаят от терапия и селско-стопанския сектор не е изключение. Трябва да направим така, че селските стопани да бъдат защитени, защото техните доходи намаляват и ние трябва да сме сигурни, че ще се откажем от въвеждането на данъци, които ще засегнат тежко гръцките фермери. Следващия оратор, господин Петир, за две минути. Благодаря, господин председател. Доброто планиране на бюджета е сред най-трудните задачи на всяка организация. Планирането на бюджета ще се отрази върху качеството на живота на европейските граждани. Планирането пък на бюджета е, за земеделие през 2016 година в контекста на многогодишната финансова рамка е едно от най-сложните начинания за Европейския съюз и неговата администрация. Тук е, е необходимо да бъдат планирани достатъчни резерви за случаи на големи кризи в съответния сектор. Размерът на резерва проекта на комисията за 2016 година е 441,6 милиона евро. Като постъпленията в резерва ще бъдат финансирани от намаление на преките плащания за земеделците, получаващи над 2000 евро, с 1,39%. България, Румъния и Харватия за сега са изключени от тези вноски, но трябва да имаме предвид, че Кризи като руското ембарго не са причинени от земеделците. Те не трябва да се финансират от бюджета, от резервите е, за които говорим в момента. Е, този резерв е, трябва да се пази за кризи, предизвикани от явления, характерни само за земеделския сектор. Мисля, че при млякото, ябълките и мандарините се налагат специални мерки. Господин Сани. Amit Присъединявам се към това, което казаха моите колеги от политическата група. Е, аз също смятам, че резервите са правилно предложени от комисията. Е, потвърждавам, че това е направено с необходимия професионален е, усъд. Практиката в Унгария обаче дава противоречиви сигнали. При преките плащания и при използването на различните фондове средствата се получават от олигарци, политици и техните е, приятели. Това е така, защото правителството е корумпирано, а аз се казва, че фермерите са виновни за е, ситуацията. Наскоро бяха арестувани двама души а на 100, и на 100% може да се установи, че средствата за селско стопанство в Унгария могат да се получат само от олигарсите. Те се ползват с подкрепата на правителството и с неговата подкрепа. Във всеки случай е, приветствам решението това на как се разпределя средствата да е публично. Господин Капуто дейности che interessano la produzione agricola. Благодаря, господин председател, за да се подкрепи селскостопанския сектор чрез разпределяне на процеса на производството, на продукцията, ние трябва да имаме този резерв и ефективни инструменти за решаване на подобни критични ситуации. Напоследък става така, че решаването на кризи е по-скоро норма, отколкото изключение. Нещата в целия сектор станаха много непредсказуеми, следователно трябва да гарантираме в бюджета да има необходимите ресурси разпоредби за а, резерва. и този милиард и 600 милиона а, ще а, бъде върнат, ако не се използва за кризисни решения. Ние не можем да очакваме от селските стопани да плащат за кризи, които не са създали. Се надяваме, че ще създадат условия. Спиро Агню. Господин Агню има думата. Ясно е, че има а, липса на яснота и виждам, че тук господин Хоган се обръща да ме види, което ме ласкае. Британците имат 15% намаляване на заплащанията поради слабо, слабостта на еврото. Защо е слабо еврото? Защото се позволи на държави, които изобщо не трябваше да влизат в еврозоната, да влязат. Не става дума за Божие действие, става дума за акт на комисията. Този фонд може да се използва а, за онова, което а, ние наричахме зелената лира стерлинга. И по този начин не бива да се съгласяваме на ефтиния европейски внос. Ако се бяхме съгласили с това, което ни предлагаха от комисията, щяше нашите, нашето селско стопанство да обедне още повече. Нашите данакоплаци трябва да знаят, че техните пари се използват за подкрепа на собствените а, им фермери, а не а, за провалили се селскостопански производители другаде. Председателя, благодаря. Сега преминаваме е, към а, спонтанни изказвания. Четирима са се записали. Първо на господин Гърсъл с една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, нека да не объркваме причините за тази криза. Преди руското ембарго съществуваше Европейският съюз е, и той трябва да поеме голяма част от вината за кризите. Няма съмнение, че идеята за резервен фонд е добра. Трябва да съществува фонд, е, който да се използва в случай на природни бедствия. Но специално за Гърция искам да подчертая факта, че извън економическата, която не бе причинена от гръцките земеделци или гръцкия народ. Политиците бяха виновни и политиката, която те преследваха във вреда на земеделския сектор в Гърция. И вината им е ужасна. Нямаме никаква промишленост. Никой не иска е, да а, е, използва Гърция за нещо друго, освен за един огромен хотел. Благодаря. Колегата Солтес, една минута. Ви хвала е, за беседа. Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря, че ми дадохте думата. Подкрепям ставката на корекция за директните плащания за 2015-2016 година. Факт е, че ако искаме да дадем допълнителни пари, трябва да ги вземем от някъде другаде. Ето защо ни е необходимо добро наблюдение върху източниците, от които се взимат средствата. Много е важно да има ясни критерии, които да се прилагат от комисията, когато набира средствата. Не бива да допускаме да отново да обсъждаме наредности, каквито сме обсъждали в миналото. Важно е да се предотврати нецелесообразното използване на фондовете. Господин Етрич, благодаря. Фактът е, че а, кризата засяга реални хора на реални места. Дори да са необходими кризисни фондове, те би трябвало да се управляват на местно равнище. Е, случват се извънредни ситуации, необходимо е, е фондове е, и това трябва да се направи на местно равнище. От държавите членки не трябва тези а, 500 милиона хора от тундрата до сицилианските насъждения на, малини, на маслини. Не, нека да знаем, че малкото е красиво. Нека да сведем всичко до местното равнище. Благодаря председателя госпожа Марвай. Една минута. Уважаеми господин комисар на селското стопанство, искам да ви помоля за спешна помощ по а, един въпрос. Става дума за прочутата унгарска пуста, в която има национален парк. Бях там през уикенда и там разбрах за потрясаващи неща, които искам да споделя с вас и с другите колеги. В продължение на 15 минути трябва да се пътува с камион, без да се види нито едно животно по пасещата на пустата. Защо? Защото животните са са затворени в оборите. А защо са затворени в оборите? Защото е, фермерите трябва да се разделят със своите пасища, които те са загубили следствие на корупция. Животните им се разболяват и фермерите фалират. Ако отидете в пустата, ще го видите със собствените си очи. Хората, които а, а, се занимават с селско стопанство в момента, нямат никакво понятие от селско стопанство. Те просто искат да вземат директните плащания за хектар. Моля спешно да вземете мерки. Господин Хоган. Благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря на всички членове на парламента, които участваха в разискванията. Благодаря специално на господин Шикерски, докладчик за неговата работа. Общо взето, е, при последната реформа е, беше одобрено, защото е, изграждането на нови резерви да бъде свързано с удръжки от плащанията. Това е изражение на солидарност в земеделската общност по време на криза. Ние през 2015 година създаваме такъв резерв в полза на фермите. Това е солидарност действие. В крайна сметка този фонд се, действ... се финансира, попълва се от съществуващите резерви в земеделската общност, от съществуващите там средства. Припомням, че минали октомври комисията и използва е, специални резерв от 436 е, милиона евро е, за решаване на кризисни проблеми и решихме, че това е редно, за да се използват средствата за преодоляване на последици на други кризи. Е, ние сме използвали 350 е, милиона евро, без изобщо да говорим за кризисни и резервни фондове, за да подпомогнем е, фермерите след руското ембарко. Господин Дантен е скептично настроен, обаче едва ли си спомняте и мнозина всъщност са забравили за това, което направихме през октомври миналата година, за да можем да преодолеем несъгласието на Комисията по земеделие в Европейския Европейския парламент да съдейства по предложени от нас начини. Специално благодаря за това на комисаря Георгиева. Е, ние е, специално предвидихме възможности за частно складиране е, преди около 10 седмици. Внесохме проекта си и е, значителни количества свинско е, месо е, тръгнаха към е, пазара, като е, дадохме възможности за допълнителна реклама, за подпомагане на е, земеделците, месопроизводители. Това също така бе свързано и с търсене на нови пазари. Далечният изток и Филипините сега вече са 70 са поели 73% от количествата, които преди се изнасяха в Русия. Говоря за сектора на свинското месо. Така че много мерки са предприяти. От гледна точка на корекцията, нека си припомним, че навсякъде в Европейския съюз дребните фермери са освободени от прилагането на чрез този брак от 2000 евро. Господин Ашварта каза, че в Великобритания е, голяма част от фермерите са дребни, е, това означава, че голяма част от фермерите и няма да плащат тази корекция. Те са в по-добра позиция, е, отколкото големите фермери, които пък на свой ред имат повече възможности да платят. Да платят. Вие знаете по-добре от всички, че когато се търсят 25 милиарда евро, с които в момента е, Европейския съюз е, финансира и субсидира британските е, фермери, тогава Великобритания няма нищо против да се вземат парите от други места. Европейският съюз много е подкрепял земеделието във Великобритания. Много повече, отколкото това прави правителството на господин Ашвард. Аз очаквам утре да има положително гласуване. Благодаря, господин комисар. Давам думата на господин Шикерски докладчик. Шановни панство, пани комисар. Госпожи, господа, господин комисар, това е технически доклад. Очевидно и дебата също така беше доста технически и специализиран, за което благодаря. Бързата процедура за, прилагането, за приемането на този документ означава, че е постигнато голяма степен на съгласие между съвета, парламента и комисията, което очевидно е много важно тогава, когато реагираме на различни ситуации. Чухме да се говори за солидарност и да, разбира се, всички допринасят в този фонд, който ще бъде използван от онези, които са засегнати от кризата, така че солидарността е важен фактор тук. Трябва да припомним, че селското стопанство е много конкретен фактор, който зависи от международни фактори, от международната ситуация. Необходими са ни следователно инструменти, които не винаги са генерирани от а, свободния пазар. Свободния пазар се нуждае от а, инструменти, за да реагира на ситуацията. Една голяма слабост на реформата реформата в ОСП е ограничението на намесата на пазара. Аз говорих, говорил съм по този въпрос и преди това ние твърде много ограничихме на месето. Има добро управление на пазарите, имаме по-малко фондове за ОСП и за селското стопанство е, като такава. Не трябва да казваме, че ОСП е довела до кризата, защото а, е, тя, а, е, общата селско селско-стопанска политика помагаше и на потребителите за по-ефтина храна. Искам да благодаря на председателството и на комисара. Благодаря. Дебата по тази тема приключва. Гласуването е утре. So, als Punkt... Така, следващата точка от дневния ред е доклада